Allora, buonasera, se prendete posto. Добър ден. Добре, добър ден. Вземете местата си, защото искам да започнем. И така, към дневния ред, той ви е изпратен по имейл. Благодаря на сътрудниците, които ни помогнаха. А също имате пред себе си и схема с а, отделните точки от а, дневния ред. На 9 ноември ще бъде отложено гласуването. Така че ще се гласува на 9 ноември. Гласуването ще бъде отложено. И така, този въпрос го разрешихме, а именно на 9 ноември да бъде гласувана тази точка. Ако няма възражения, остава така. Още веднъж повтарям, гласуването ще бъде отложено за 9 ноември. По този начин ще предотвратим а, елемента на изнервяне и да седите неспокойно, да чакате да се гласува. Um... Следващата точка е предоставяне на гаранцията Европейски съюз на Европейска инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани извън Европейски съюз. Господин Дойч има думата. Благодаря, благодаря господин председателю. Уважаеми колеги, дами и господа, Аз първо искам да благодаря на всички членове на тази комисия и искам също така да благодаря на депутатите от другите комисии, колегите, които ми оказаха съдействие, имам предвид. Искам да благодаря на секретарята на комисията. Всички те ме подкрепиха при изготвянето на това становище. Този въпрос е, е много важен, както и всички други въпроси, с които се занимаваме. Но сред важните въпроси има и по-важни въпроси. Важно е, е Европейският парламент да може да заеме своята позиция по тази тема. Има и мандат, който е предоставен мандат свързан с оказване на съдействие за изпълнението на проекти в трети страни. Това становище просто има за цел да актуализира съществуващата нормативна база. Искам да помоля колегите да подкрепят измененията, които аз самият съм подкрепил. С този документ ще можем да окажем съдействие на Европейската инвестиционна банка в нейната работа. Благодаря, каза председателя. Ако няма е, други колеги, които искат да вземат думата, тогава преминаваме към гласуването. Изменение първо. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. процедурен въпрос. моята карта не работи от това място, на което седя. Аз съм за и сега ще си сменя мястото. Прего, Honorable Шмидт. Sorry, I, I, actually I don't have my voting. Аз пък не си нося картата. Е, загубих я в Страсбург и до сега не съм получил нова карта, но ще ви дам знак как ще гласувам. С ръка ще ви дам знак. Сега изменение второ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по целия доклад. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21 гласа за, 1 въздържал се. Много добре. Сега продължаваме нататък. Продължаваме с дневния ред. Последващи действия във връзка с отказа за освобождаването от отговорност на Европейския полицейски колеж за 2008 година. Госпожа Матю има думата. Мерси, monsieur президент. Eh bien, j'aurais euh, souhaité, si c'est possible et si on en a le temps, avoir quelques minutes un échange de vues avec mes collègues à ce sujet-là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 Е, бих ви препоръчала да изслушаме директора на управителния съвет, е, за да му зададем някои въпроси. Е, нямахме възможност по-рано да го изслушаме. На 12 юли той бе тук с новия директор на агенцията, но не, но не можа да, да се изкаже. Аз съм сигурна, че тук много неща ще има да, да, да се кажат бих искала така, комисията да може да зададе няколко въпроса. Управителният съвет вече бе обект на разследване от страна на Олаф. Констатациите от това разследване не ни бяха предоставени. Това просто е невероятно. И преди да освободим от отговорност агенцията по този бюджет, най-малко би трябвало да имаме информация за констатациите на Олаф. Ще Питаме също така представителите на управителния съвет, например, за прозрачността на персоналните решения по състава на е, управителния съвет. Впрочем, ние в интернет дори не можем да се осведомим кой е член е, в, е, на управителния съвет, да, ги, да го питаме директора защо така, след като е, много агенции публикуват е, в интернет е, своя състав, своите управителни органи. Е, и а, след това а, а, какво става по отношение на стария а, е, директор от страна на управителния съвет? Има, има много въпроси, които да се зададат. А, няма за къде да бързаме. Имаме време още до декември, но преди това, преди да приключим сметките и да освободим агенцията от отговорност, бих искала да я изслушаме. Благодаря, господин Стас. Nee, dat is niet mijn telefoon. Um, ik, ik moet zeggen dat ik, uh, wat ik hoor van mevrouw... Трябва да кажа, че това, което каза госпожа Матио, не беше много убедително. Ние работихме съвместно при изготвянето на този доклад. Имаше много въпроси, на които не беше намерен отговор. Трябва да се изяснят някои аспекти и може би ще а, трябва да се предприемат съответните мерки срещу въпросните хора, които са, са направили нарушения. Съгласни ли са а, всички със становището на докладчика? Президент. Е- Господин председателю, нямам нищо против със сигурност трябва да се занимаем по-обстойно с случая СЕПОЛ. Може и да зададем въпрос към комисията как те ще се справят с този случай. В договорите нищо не е предвидено а, за този случай, когато а, се откаже служанцата отговорност а, за изпълнение на бюджета на дадена агенция проблемът е, че съществува един правен вакуум. Аз ще се радвам, ако комисията ни даде един а, разумен отговор, но а, отговорите от комисията са едно да чакаш отговорът от оракала на Делфи. Grazie. Благодаря. Относно тази точка, някакви други изказвания? Няма. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Пета точка. Господин Стас. Er какво е решението, не разбрах. Госпожа Матио помоли изрично както казахме, че ще има отлагане и след това ще искаме среща с директора. Добре. Аз, казва председателя, помислих, че е, стана ясно какво е решението. Следващата точка е свързана с делегация в Италия. Ние бяхме и в, е, междувременно и в Гърция, и в е, Харватия. Всички разполагате с програмите. Не са окончателни. На 28 октомври поканихме министъра Монтия, който не можа да присъства и той може би ще изпрати негов представител. Няма какво друго да се каже по този въпрос. И така можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Изслушване на кандидатите за длъжността директор на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Комисията ни е предоставила ам, да, може би аз съм прекалено бавен или вие сте много бърз днес. Съвсем накратко искам да се спра на пътуването на делегацията. Аз съм загрижен а, и всъщност съм притеснен от а, екипа, от телевизионния екип, който ни съпровождаше. А, изяснено ли е на къде може да присъства телевизионния екип и къде не, по време на кои срещи ще бъдат а, там? Има и а, външни срещи. При външни срещи, да, няма проблем. А, има разбира се, всеки от разследващите, от журналистите, <clears throat> които се занимават с разследвания, могат да говорят с нашите колеги. Но има ли някакво разграничаване между видовете срещи? Точно така, каза председателя. Точно така, както вие казахте. Последния път а, взехме решение пресата да не а, взима участие по време на вътрешни срещи на комисията. Но не сме е, реагирали по повод на последния случай за участието на един английски журналист. Но, е, както казах, те не могат да взимат участие по време на вътрешни срещи на комисията. Преди заседанието бяха направени някои а, е, снимки, някои записи, но по време на слушването не е имало нищо. Това мога да ви го потвърдя още веднъж. За това е важно, защото ние трябва да запазим поверителността на нашите заседания. Аз с нетърпение очаквам това пътуване в Италия и да можем да обсъдим някои въпроси с тамошния вътрешен министр. Ако не се заблуждавам, по време на срещата на координаторите, е, ние организирахме едно изслушване на кандидатите за ОЛАФ в е, камерен е, състав. Но мисля, че много добре си спомням. Also, ich bin davon ausgegangen аз имах преди, че изслушването трябва да се е, проведе в камерен състав, но явно е прекалено късно. Е, er øh, er Благодаря, господин председател. Едно нещо само е, бих искал да кажа. Вие сте получили по-голямата част от документацията, но, но тя е на италиански язик и с цялото уважение, което храня към италианския народ и неговия език, не е задължително изискване за членовете на Европейския парламент да владеят италиански език. Така че, е, какъв е статута на този материал, господин председател? Понеже ако ще чакаме Е, той да се появи на другите езици, аз не знам докъде ще стигне. Във всеки случай би трябвало да имаме представа какво съдържа този документ. Вижте, господин Къс... Господин Кастио и секретарята трябва да отговарят на този въпрос. И аз, както и вие, получих едва днес е, документа. Предполагам, че би било твърде късно да очакваме превод. Така че онези, които са представили тази справка, не са се погрижили за това. Не знам какво друго да ви кажа. Някой друг жела ли да каже нещо посещението в Италия? Та, в такъв случай бихме могли да пристъпим към следващата точка от дневния ред изслушване на кандидатите за длъжността директор на Европейската служба за борба с измамите. Както знаете, Шестима са предварително подбраните кандидати. Изслушванията ще продължат и утре сутрин. И както казах вече, на 9 ноември ще проведем общите дискусии по кандидатурите и ще гласуваме. Важното тук, за да протече по-резултатно работата и за да гарантираме равнопоставеност при изслушването на всеки от кандидатите, е необходимо всички да се придържаме към определеното време. Знаете как става. Пет минути на кандидат. Кандидатът е, прави своето представене. След това е, колегите ще могат да зададат въпроси на кандидата. Вече има списък на членовете, които ще задават въпроси. Една минута за развиване на въпроса, две минути за отговор. Нещо като пинг-понг, т.е. един въпрос, един отговор и така нататък. Първият кандидат вече е тук. Това е господин Херберт Бьош. Добре дошъл, господине. Той седна до мен господин Бьоши и аз веднага му давам думата да се представи, като му напомням, че разполага с 5 минути. Благодаря, господин председателю. За мен е чест да седя отново тук на това място. Малко по-нервен съм, отколкото при други случаи. Защо съм кандидат? Различни са причините. Една от причините е тъжна, това, че предишният директор господин Брюнес почина. От друга страна, реформата в Олаф е много важна. Това не става за няколко дни. Това е Нещо, което трябва да бъде приведено в унисон с новия директор на ОЛАФ. Разбира се, аз съм събирал много експертен опит. Също съм участвал в, по време на много изслушвания в комисията. Взел съм участие и в Асесмент Център. Както Знаете, аз бях докладчик тук в тази е, комисия. В... Тогава, де-факто, ние бяхме една разследваща е, комисия, една анкетна комисия. И тогава, като докладчик, аз имах възможност да се запозная с механизмите, свързани с борбата срещу измамите. Не започнахме обаче от нулата. Имаше една основа, но тогава ние изградихме ОЛАФ като една институция. Искам да спомена две неща. Първо, опасно е в областта с справената с измамите е когато човек не знае какво го очаква и когато няма а, правни компетенции, когато не разполага със съответните ресурси. Тогава е трудно да се отговори на очакванията. Това се отразява върху мотивацията на самите служители. Аз обаче заявявам, че няма да правя компромиси с тези неща. На второ място стои въпроса с отговорността. Смятам, че е важно да се поеме лична отговорност и в крайна сметка тогава през 1999 година по време на економическата криза беше много важна отговорността. Но това, което сега не ми а, харесва в сегашното положение на Олаф, че нещата са малко хаотични. Ние сме научени да поема отговорност да се знае кое а, и къде принадлежи. Важно е съответният директор да разполага с юристическо образование или ако не разполага с такова да получава такава подкрепа от правната служба, от експертите. И преди аз да сложа подписа си на някакъв документ, той ще бъде проверен до най-малката подробност. Um, Представил съм ви един кратък материал, в който споделям идеите си, приоритетите, които според мен трябва да решава Олаф и както съм казал, както казах, според мен най-важно е да се реформира правната уредба на Олаф и аз така гледам на себе си като кандидат, т.е. кандидатът за реформа на нормативната уредба на ОЛАФ. Действа нов договор за Съюза. Новият член 325 от Лисабонския договор дава далеч повече възможности, отколкото в миналото. ОЛАФ трябва да се реформира и вътрешно, за да насочим вниманието и усилията към разследванията, според мен е грешка, че само една трета от служителите на ОЛОВ се занимават с разследвания. Целта ми е за пет годишния си мандат да повиша този относителен дял до не по-малко от 50%. Според мен това е напълно постижимо. И на трето място да видим как Олаф ще сътрудничи, ще взаимодейства с прокуратурата, пак съгласно договора. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Бьош. А сега ще пристъпим към въпросите. Госпожа Гресла има думата. Благодаря. Сега ще поема една друга роля – Имаше слабости, които забелязахме в работата на Олаф, а това беше пресрочването на голям брой от разследванията. Така че по принцип ние търсим човек с юридическо образование. И сега сме изненадани да ви видим вие, вас като кандидат. Може ли да ни обясните е, как вие може да съвместите вашия профил, професионален профил с изискванията. Okay, okay. well, I think it's up to you to, to clear this with the commission. От вас зависи да изясните този въпрос с комисията, поне че в края на краищата списъкът на кандидатите бе представен и внесен на вашето внимание от колегиума на комисията. Въпрос на приоритети е. Институциите трябва да си кажат думата и аз съм сигурен, така и заявих по време на процедурата, че имам значителен опит в противодействието на злоупотребите, не просто на политическо, а на оперативно равнище и вероятно аз бих бил най-подходящ партньор на политическите институции при провеждането на реформата, но само партньор, що се отнася до реформата. Провеждането на реформата е работа на институциите. Благодаря, господин Гайл. А, да, добре дошли и от моя страна тук сред нас. Когато става въпрос за Олаф, както всички знаем, това е една институция, с която взема на особено а, място. И а, тази институция е връзка между другите институции и връзка между държавите членки. Може ли да ни обясните как вашия опит ще помогне при сътрудничеството с другите институции на европейско ниво? Още веднъж, ако може да повторите. За мен е важно с какво ще допринесе вашия опит и в функцията ви на генерален директор на ОЛАФ при сътрудничеството с останалите институции? I, I my... Вие добре знаете, аз не споменах, но Олаф всъщност е резултат от един доклад, който аз самия съставих като отговорен докладчик – и а, е, а, е, след това ежедневно водихме преговори с другите институции и така, така се стигна до Олаф. Отлично бе взаимодействието с съвета, е, в края на краищата и с комисията, макар и добре да знаете, вероятно, че комисията не погледна добре на тази идея поначало. Господин Беш, вие критикувате недостатъчната работа на в която възлиза на 35% при в областта на разследванията става въпрос. Интересуваме как ще оцените вашата работа в областта на а, разследванията. I... Аз нямах намерение да думите ми да прозвучат а, критично. Имайки предвид, че повече от една година не се занимавам с а, това, съм принуден да разчитам на информацията, която се публикува. Но трябва да кажа, че достоен за отбелязване факт, че от 2004 година, след последното разширяване, е, щатното разписание на Олаф е, нараства, е, но пък броят на разследванията не е повишен. Значи нещо не е наред. И това трябва да се промени. Не от днес за утре, разбира се директорът на Олаф не може и няма намерение да, да се държи като метла, но според мен е напълно възможно и това трябва да бъде първият приоритет е, на, на службата, повече от служителите и да се занимават пряко с оперативна работа, с разследвания. В противен случай няма да постигнем онова, което очакват от нас е, онези, които са ни поставили на мястото ни. Господин Палчедис, благодаря, господин председател. Господин Баш, мен много ми допадна вашето изложение, в което вие ясно посочвате, че е, реформата се основава на промяната. И аз съм е, съгласен с вас относно делегирането на отговорности на различните агенции. Във всяка държава членка има отговорни институции, които се занимават с разследване на, на злоупотребите. В Литва, например, имаме пет такива. Службата за национална сигурност, Агенцията за финансови злоупотреби, митниците и така нататък. <clears throat> Обаче между тези организации не се обменят данни, не се обменя информация. И аз предполагам, че някои престъпни групировки са особено доволни от това. У нас в Литва понякога разследванията се протакат в продължение на години. Възникват опасения за обективността на разследването. Не мислите ли, че вероятно би трябвало да създадете някаква система за обмен на информация е, между държавите членки и от всяка държава членка само една единствена институция или служба да отговаря за връзките с Олаф и за информационния обмен с Олаф? Благодаря. И тук вече навлизаме, както, както вече казах, в аспектите на реформата на Олаф, по-скоро външните аспекти на тази реформа. Както казах, новия договор ни дава много повече възможности. Ако не се лъжа на времето, само при някои условия т.е. доколкото не се засягат разпоредби на националното законодателство, можеше да се осъществява сътрудничество между ОЛАФ и националните правоохранителни органи. Съгласно новия договор, е, тази част от разпоредбата е заличена и вече работа на новия директор на ОЛАФ е да преговаря с държавите членки. Наистина, прав сте, има недостиг на информация. Ако вземем данъчните измами, пък е, този недостиг на, на информация е, носи е, преки щети. Господин Шмидт. Благодаря, господин председател. Господин Беш, вие разбира се много добре познавате парламента, а и тази негова комисия. Въпросът ми е такъв. Виждате ли някакъв риск риск от е, възникването на някои проблеми, е, предвид това, че от толкова дълго време сте политик, занимавал сте се с политика, а сега, така да се каже, кандидатствате за отсрещния отбор. Ще се умеете ли е, да бъдете достатъчно твърд, достатъчно неотклонен е, в отношенията си към политическите институции на Европейския съюз и дали миналото ви на политик е, няма да, да хвърли сянка върху тези отношения. Благодаря, господин Шмидт. Аз вероятно съм е, най-отворената книга, която ще се яви днес и утре пред вас. Вие ме познавате. И разбира се, това може да бъде предимство, може да бъде и недостатък. Ако смятате, че съм бил прекалено любезен в отношението си към другите институции, не знам те какво мислят по въпрос. Но в края на краищата трите основни институции следва да е, изберат е, по взаимно съгласие новият е, генерален директор на Олаф – и аз съм, както казах, добре, добре познат. Общо заето предсказуем съм в поведението си. Ам, някои биха казали, че ам, е необходимо да измине известно време, между назначението ми е, като директор и е, опита ми като политик, е, но, но според мен да, това няма да, да бъде проблем. Следващ въпрос. В изложението си, господин Бяш, вие посочихте е, неприемливото според вас съотношение между административен и оперативен персонал в ОЛАФ от една трета оперативни служители – е, вие бихте искали те да станат 50%. Какви конкретни стъпки ще предприемете, за да повишите този относителен дял от една трета на 50%? Имате ли вече някои идеи? Не, не получихте ли превода? Не, нека, нека да кажа няколко думи на английски. В експозето си вие посочихте, че само една трета от служителите се занимават една трета от служителите се занимават с разследвания, вие желаете съотношението да стане 50, 50 на 50. Съответно, от какви дейности в агенцията ще се лишите, е, откъде ще вземете тези допълнителни служители, за да ги насочите към разследванията? трудно мога да отговоря днес на този въпрос, но каква, каква е идеята? Твърде много е, е, спомагателен, е, обслужващ персонал имаме е, в Олаф е, и недостатъчно оперативни работници. А предметът на, на Олаф е да се занимава с разследвания. Това е следствена служба. Иначе семинари по превенция на злоупотребите можем да, да провеждаме всяка седмица по няколко е, и в целия свят. Но, но дали това ще удовлетвори очакванията на заинтересованите страни? Според мен не. И очевидно е, трябва да бъдат формулирани ясни цели и след това да се работи за постигането им с наличните средства. Благодаря, господин Бокиховски. Благодаря, господин председател. Един съвсем кратък въпрос бих искал да задам на господин Бяш. Аз самият не се опасявам, че като бивш политик господин Бьош не винаги би проявявал безпристрастност на новия си пост. Напротив, сигурен съм, че господин Бьош е добросъвестен, почтен човек и, и не би допуснал такова противоречие. Но въпросът ми е такъв Разбирам, че е необходимо да се засили следствената част в дейността на Олаф, но при противодействието на корупцията, според мен, превенцията е нещо не е по-малко важно от разследването. Изключително важно е в Европейския съюз институциите да бъдат организирани така, че да няма възможност за корупционно поведение да не се допуска е, противоречието на интереси, е, е, да не се допускат неясни, непрозрачни връзки с различни бистки групи, с частния сектор. Повече светлина, повече прозрачност, това е необходимо и, и вътрешни контролни и противовесни механизми. И Олаф като институция би следвала да има е, много е, сериозни възможности в е, кадровия си състав, които да работят по превенцията, с сигналите, да, да, с изпреварващата информация – Вие е, с съвета и комисията определяте правилата. И макар и Олаф е, да следва да се придържа строго към е, правилата, е, те е, също би трябвало да се, да се променят, да се подобряват и е, за повишаване на прозрачността би трябвало да се засили информационната политика. Е, не, не искам да се връщам назад към миналото, но, но е, за напред има какво да се направи. Вие сами е, може да прецените колко добре сте осведомени, вашата комисия, а други институции също не са особено удовлетворени. Ето, върху това може да се работи в агенцията, в ОЛАФ. И а, а могат да възникнат сериозни проблеми при а, непостъпване на информация от Олаф. Както знаете, е, в случая Евростат, е, знаков случай, е, с генералния секретар на, на комисията. Така че една по-последователна, сериозна информационна политика. Това е, това е пряко задължение на генералния директор. Благодаря. Относно вашия професионален опит, вие сте следвал социология, след това сте работили в общината, след това сте упражнявали различни политически функции и около една година сте работили в общинските власти. Както госпожа Гресле каза, а, съгласно изискването трябваше да се докаже една година опит в а, работа в някаква правна област. Какво бихте казали? Дали имате някакви, а, някакъв изключителен опит, извънреден опит и познания в тази, а, тези три споменати области? Аз мисля, обясних. Аз бях докладчикът който бе в основата на създаването на Олаф на времето. Е, вече вие ще прецените успешно ли работи е, е, Олаф до сега или не. Край краища, вие, решението е ваше. Освен това, аз не бих бил особено удовлетворен, ако вие все още се отнасяте към мен като към политик. Аз кандидатствам за заемането на един много интересен и отговорен пост в Европейския съюз. А и постовете, които съм заемал до сега, винаги съм заемал по квалификация. Както се казва, не заради хубавите ми очи са ме назначавали като бивш политик, е, така или иначе, трябва да кажа, че представата за политиците, която се шири тук, опасявам се, е неправилна представа. Политиците трябва да се гледа по друг начин. Благодаря, господин председател, господин Беш. Искам да задам един въпрос, който не е свън с това кой е политик и кой не е, дали това е в плюс а, към кандидатурата или не. Следния въпрос. Все по-често се стига до случаи на корупция и как вие предвиждате съвсем конкретно тези случаи да бъдат разследвани? Къде ще поставите акцента във вашите разследвания, така че Олаф да постига напредък. Относно независимостта на Олов, как я виждате вие? Това е институция в рамките на комисията, но все пак а, как ще съществява достъпа до данните, когато човека в рамките на комисията, а, достъпа до данните е по-лесен, отколкото когато е извън тази комисия. Какво е вашето мнение? Well, по първия въпрос, вероятно сте влезнали след моето първоначално представяне. Тогава казах, че искам да повдигна действително броя на разследващите в персонала на ОЛАФ, които в момента са около 30%. Това го завих аз като цел. Искам те да станат 50%. Да имаме по-кратки, по-прецизни, по-удовлетворяващи разследвания. Това го завих като цел. А, така, втория ви въпрос а, в а, тази комисия а, знае, че от няколко години се занимаваме с реформата на ОЛАФ и това е дело на институциите. И бих казал, че директорът на ОЛАФ ще играе важна роля. Може да бъде една изключително важна подпомагаща фигура – Председателя Бароза също така представи своите идеи, че а, реформата на ОЛАФ трябва да бъде приоритет. Също така в а, 385 член на Лисабонския договор говорим за един интеринституционален ОЛАФ. Всички институции директно а, се, са включени в договора, но това не беше а, по този начин построено в миналото. И мисля, че това е един от пътищата, по които можем да заздравим неговата независимост. Но също така знам, че и тази независимост не беше заплашена. В парламента имаше изслушвания на различните институции и мисля, че отговорът за независимостта. Не беше поставен под въпрос в неговата работа до момента, но смятам, че ние трябва да работим по този интеринституционален а, подход, който в момента имаме възможност да следваме според а, Лисабонския договор. Господин Вон. Благодаря, господин председател, господин Бош, в вашето изявление вие поставихте голям акцент върху необходимостта от реформа в ОЛАФ. Наистина, и аз съм съгласен, необходимо е да има много силен ръководен състав, за да се промени практиката, да се промени, променят приоритетите на организацията. И аз просто искам да знам въпроса как ще го постигнете. Може би бихте описали своят стил на ръководство. Няма как да се постигне това за един ден. Имаме структура, имаме действащи хора, дори и на по-високо ниво и трябва да се работи с хората, които са на лице. Това е ясно. От друга страна, винаги има естествена промяна, която се състои. Някои хора си тръгват, други се насочват към други позиции или пък се връщат обратно вкъщи и аз бих желал да заместя хората от различните служби, различните услуги с хора, които осъществяват а, разследваща дейност. Не говоря за 70-80%, говоря за 50% от хората, които работят в ОЛАФ. Една от идеите, и още веднъж все пак става въпрос в момента за изслушвания, но аз бих се радвал като генерален директор, макар да не съм от правната страна на нещата, бих искал тези национални разследващи органи, прокурори да са от моята страна, да са в пряк контакт с генералния директор. Така че да е ясно, че всеки случай, всяк всяка проверка, която преминава към съдилищата, е проверена щателно от експерти. Това е като отговор към вашия въпрос. Господин Назар, има думата. Благодаря, господин Беш. Трябва да признаете, че в вашите документи казахте, че Олаф е изключително важна институция в рамките на разследванията. Тази институция от моя гледна точка се инструменти... инструментализира. И сега, ако получите в позицията на директор на ОЛАФ, как ще а, е, запазите независимостта на тази институция? Отново а, ви призовавам да гледате на мен като кандидат за тази работа. Вие отново отговорите за политическите аспекти на един или друг момент. съвсем директно ще ви отговоря. Не знам дали вие самите сте предоставили някакви мобили, молби или оплаквания към ОЛАФ, но ОЛАФ беше създадена като институцията, в която трябва да отидете, към която трябва да се обърнете, ако имате някакво подозрение. И след това генералният директор, не господин Бош или някой друг, трябва да прецени дали ще се предприеме проверка и разследване или не. В този случай генералният директор е инициирал такава проверка. Това е идеята. Тъй като все още ни остават 10 минути, още веднъж ще дам думата госпожа Греслер. Сега ще започна от началото. Още веднъж искам да спомена увеличаването на персонал от 35 на 50% в областта на разследванията. Разбира се, има персонал, който се занимава с други въпроси. Това показва статистиката. Това надграждане от 35 на 50% е една мярка, която не е много ясна. А, как ще бъдат разпределени задачите, е, как ще бъдат а, приложени мерките, когато персоналът липсва? It's, it's, it's to, to Трудно е да се отговори на този въпрос а, в няколко изречения, но бих казал, че това е сериозен ангажимент от моя страна. Това е цел, която си поставям. Ако нямаме тези хора, трябва да се извършат съответните промени. И аз съм ангажиран с това. Просто мога да се представя пред вас и да ви представя моите идеи. Ако вие смятате, че ОЛАФ в момента работи по най-добрия възможен начин, вероятно имате по-добри идеи за а, това, кой трябва да работи там, отколкото аз. Според мен, единствено можем да подобрим а, ангажираността, ентусиазма на хората да работят по-ангажирано за Олаф, ако им поставим ясна цел. И тази ясна цел на първо място е разследване. Всички други, според мен, са на второ място. Знам каква е целта на Олаф. Има и други задачи, разбира се, които трябва да се постигнат, но това е което според мен трябва да поставим а, изключително ясно. Това се опитах да кажа и в първоначалното си изявление. Не искам да създавам очаквания, за които нямаме необходимите ресурси. Ето защо аз трябва да се спра на нещо конкретно, и разбирам заинтересованите страни, разбирам комисията и другите институции, когато ни казват, че не е възможно, ако имаме да имаме отворени разследвания в продължение на години. Тези хора понякога се разболяват. Най-различни неща се случват. И някой трябва да поеме отговорността и да каже, приключваме с това разследване, нямаме достатъчно доказателства и да затвори разследването. По този начин можем да постигнем подобрение. Господин Гайе. Още веднъж искам да задам въпрос, свързан с личната ви мотивация. Тук се засегна въпроса за вашите квалификации и от личните ни разговори. Аз знам, че ситуацията за теб е много ясна. Но може ли да изясниш още веднъж пред комисията? Какво те вдъхнови да се кандидатира за тази длъжност, предвид изискванията, които а, бяха изложени? В началото казах, трагична е всъщност причината. Господин Брунер почина, иначе нямаше да имаме какъвто и да било а, кандидат. Това е единия повод. Вторият момент, нещо, което успях а, да а, разкажа, е всъщност във връзка с моите приоритети. В момента е а, наистина ключов момент в съвет, в а, Европейския съюз, свързан с реформата на ОЛАФ. Всички казват, трябва да реформираме. Не само а, господин Барозо, също така парламента, другите институции. И аз мятам, че мога да а, допренеса за това по един интересен начин. Имам своя опит. Разбира се, от вас зависи дали ще го определите като успешен или не. Съществува Олаф, мога да допринеса към реформата на ОЛАФ. И вие, като избран орган, като политически орган, можете да прецените дали а, моят принос а, ще бъде осъществен. Това е което аз мога да направя през следващите 5 години. Благодаря, господин председател. Последния въпрос е госпожа Костинер. Благодаря, господин председател. А, от вашия документи става ясно, че искате да превърнете ОЛ в една междуинституционална организация и институция. Според вас, какви са положителните и отрицателните страни на това Олаф да е част от комисията? In... В самото начало, през 1998 преди кризата а, към комисията беше подготвен от парламента доклад и първоначалната идея на парламента беше да има действително такъв междуинституционален ОЛАФ. И аз все още смятам, че това щеше да бъде една интересна институция. Въпросът обаче е, че реалността беше друга тогава комисията трябваше да напусне. Имаше съвсем кратък а, период за тази възможност в рамките на няколко седмици. Трябваше да привнесем в ОЛА всички тези възможности за а, разследване, както по отношение на а, Сметната палата. Не се хареса в голяма степен тази идея, стана една такава хибридна конструкция, която съществува и днес. Но ако можем да я променим и има политическа воля за това, аз бих се радвал да подпомогна този процес. Тази идея не е нова. Благодаря. Благодаря на господин Бош, че се присъедини към нас за своето изслушване. no está, no sono contento. Allora, diamo, okay. diamo uh, la parola adesso al secondo. Сега ни предстои да изслушаме втори кандидат за поста генерален директор на ОЛАФ, господин Тиери Крете. Той също разполага с 5 минути да представи своята кандидатура. Господин председател, е, госпожи и господа, членове на Европейския парламент, най-напред бих искал да заявя, че за мен е чест да се явя днес пред представителите на народа. Най-напред е, Бях практик и изследовател. Е, в страната ми в продължение на 18 години бях главен прокурор, прокурор по финансови дела. От 13 години насам е, е, работя в европейските институции, противодействайки на организираната престъпност. Занимавам се с а, взаимопомощта между правоохранителните органи, боря се с прането на пране и така нататък. Представям се е, пред вас и предвид различните функции, които съм изпълнява в ОЛА по 2001 година. Митнически разследвания, преки плащания, външни помощи, вътрешни разследвания като директор на е, Генерална дирекция А. Представям се също така с публикуваните от мен трудове в областта на правоохранителната дейност. Целта ми е Олаф да стане център на отлични постижения. Олаф би трябвало да се насочи към основната си дейност и най-малко да се реорганизира разследващата и оперативната дейност. На второ място, Олаф следва да насочи вниманието си към най-сериозните, най-тежките случаи, в които наистина може да допренесе принос. На трето място, Олаф също трябва да участва в изработването на превентивната политика на комисията, възоснова на констатациите от разследванията. На четвърто място съм решен в продължение на разследванията да подходя от три гледни точки. Първо, връщане на вниманието върху оперативната дейност. На второ място подобряване на методите на работа, по-добър подбор на случаите. Ораторът чете със скорост, която трудно се поддава на следване. На шесто място, Олаф трябва да бъде защитник на законността, на правата на човек. На седмо място независимост. Най-лошото би било едно разследване е, да бъде подтиквано от едни или други интереси. Независимостта е гаранция за неутралност и обективност на заключението. Благодарение на 30 годишният ми опит, аз а, е, а, е, съм неотклонен привърженик на независимостта. А, но от друга страна смятам, че независимостта не може да представя изолация, тъй като човек в изолация нищо полезно не може да извърши. Но аз не съм само практик, нека кажа, че съм и организатор, аз се стремя към новаторство, аз съм открит и дипломатичен, създавам солидни връзки с партньорите си, Познавам добре борбата с измамите и злоупотребите, познавам добре еволюцията на Олаф до тук. Готов съм както да гарантирам приемственост, така и да направя, да реализирам промените, от които институцията се нуждае. Аз е, съм готов е, да поема поста директор е, на Олаф, като не се опасявам от сложните и неопределени ситуации. И накрая няколко думи за бъдещето. Необходим, необходимо е Олаф да бъде подготвена за бъдещето, за бъдещото пространство на свободата и правосъдието. Европол, а, Олаф би трябвало да взаимодейства с Евроюст, с Европол и с бъдещата Европейска прокуратура. Олаф натрупа конкретен международен опит в продължение на години и е в състояние да а, реализира, да, да заимства този опит на практика. Моят проект за работа в Олаф е пригоден към тези идеи, така че Олаф да се превърне в един от големите участници в големите международни разследвания. Вашата комисия, госпожи и господа, и а, Европейският парламент а, се ползват с моето най-високо уважение и вие може винаги да разчитате на готовността ми да взаимодействам с вас и да ви държа в течение на дейността на службата. Благодаря. Госпожа Гресле, благодаря, благодаря за вашата впечатляваща презентация. Вие сте кандидатът с най-богат опит и вашия опит отговаря на изискванията на кандидатурата. И след 10 месеца без управител на този пост, вие ще сте много подходящ. Вие познавате този орган, неговите положителни отрицателни страни, знаете какво проистича от тях, защото сте работи достатъчно дълго за тази институция. Какви ще са първите три конкретни мерки, а, които вие препоръчвате да се предприемат съвсем спешно? Първите Първите мерки, които искам да предприема веднага в ОЛАФ, а, са свързани с продължителността на разследванията. Необходима е реорганизация, за да може да използваме ресурсите там, където са най-необходими. Вероятно има редица припокривания в ОЛАФ. Необходимо е по-добро разпределение на средствата, което имаме. Това е първата мярка. На второ място ще обърна внимание, както и сега правя като директор, на ефективността на нашите разследвания. Споменах в изказването си, че искам да се спра и фокусирам в истинските случаи, където е най-важната работа, за да се повиши ефективността. И на последно място искам да ви кажа нещо свързано с реалистичността. Трябва да се работи по методологията. Имаме необходимост от подобрение в тази област. Много трябва да се направи и аз предвиждам много бързо да съчетая в една група необходимите хора, които ще работят по този въпрос. Господин Кайер. Благодаря. Фолов има следния проблем. Следователите, занимаващи се с разследването, са недостатъчно и втория проблем, който поражда загриженост, това е проблемът свързан с а, националните проверки, националните последващи проверки. Какво според вас може да се подобри в тази насока? Treaty... Ако се обърнем към договорите, става ясно, че трябва да споделяме отговорността с държавите членки тясно взаимодействие. Ключовата роля на ОЛАФ е да се създадат условията за по-голямо доверие, за по-добро взаимодействие с държавите членки. Също се отнася за съдебната система, но вътрешно в ОЛАФ трябва да подобрим. Ясно, че започнахме да го правим, но наистина има още какво да се направи в посока подобряване начина по който се предава информацията към съдебните системи. Защо? Защото ако се предаде информация, която е полуобработена, не цялостен продукт, то тогава съдебната система трябва да продължи да работи по нея. И така в ОЛАФ трябва да предаваме към съдебните системи на държавите членки по-добър продукт като информация. Например, готов съм да съчетая по-добри групи, по-добри звена за правни съвети, и може би също така и за жалби и сигнали, които поставят за хора или за организации. В този смисъл ние трябва да станем а, една, един стълб за правна експертиза, за а, правна помощ, както към а, националните звена, в, така и към съдебните системи на различните държавите членки. Друг момент, на който искам да се спра. Понякога сме изправени пред проблеми със съдебната система, нещо, което те трябва да разберат. И от нас зависи да създадем доверието и да а, продължим това тясно сътрудничество по а, случаите, които се разработват в държавите членки. Госпожа Ревлина, заповядайте. Благодаря. Предстои реформа на ОЛАФ и в тази връзка ролята на генералния директор ще е много важна. През последните 10 години не е имало случай, в който дадена комисия да е могла да повлияе на тези реформи. Смятате ли, че вие, се, вие бихте се обърнал към една комисия, която да упражнява мониторинг или контрол? ако това се наложи. Как стои въпроса с независимостта и какви са изискванията предвидени в процедурата? We are touching here um, a crucial point. Вие а, наистина засягате изключително чувствителен въпрос. Нека започна с това. А, на първо място искам да сложа независимостта. Независимост означава неутралност, яснота и обективност в приключване на а, разследванията. До степен, в която стигаме до нивото и подробностите на доказателствата, а, което е възможно. То говорим за факти. Смятам, че съвсем ясно това може да се основе на опита. Споменах в моето изложение, че е много важен опита, тъй като според опита ние можем да определим кога нашата независимост е поставена под въпрос и кога трябва да проявим допълнителна бдителност. Това е и моят подход. Това не зависи само от индивида, разбира се, но и от правната среда, но е изключително важен въпрос, който трябва да споменем нас в тази област. Разбира се, независимостта не е привилегия. Тя е една изключително важна отговорност, товар на раменете на, държ... на директора на ОВ. Това означава да сме отговорни и отчетни към вас, към комисията. И ако се върнем на въпроса, който вие засегнахте, що се отнася до а, един потенциален проблем с иерархията в комисията. Това е което вие споменавате за мен. Това означава човек да се постави на правилното място спрямо своите отговорности. Щом имате дадена мисия, вие трябва да я изпълните. И това е начина по който аз мятам да процедирам. И ако има необходимост а, да се постави даден случай пред а, надзорен комитет или някъде другаде, аз ще го направя. Господин Балчитас. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин кандидат, трябва да се съгласим, че имате доста сериозен опит в разследващата дейност. Това е необходимото на тази институция. Вие също така споменахте своите добри желания, но не смятам, че винаги е възможно да се осъществяват подобни цели, тъй като има ограничени човешки ресурси и има и вероятно някои финансови затруднения. Ние все пак приветстваме вашите, вашето желание за реформа в ОЛАФ. Вие казахте, че ще се спрете на по-добрия подбор на а, случаите. Това би могло да бъде доста субективно. Друг момент, свързан с структурните фондове. Много проблеми имаме ние в областта на структурните фондове. Повече от 50% от тези, които извършват разследванията, казват, че основният проблем там е сложната процедура за подбор и отпускане на средства и от страна на нашия комитет нашата комисия бихме искали да подпомогнем всичките ви дейности в тази област. Имате ли а, визия за бъдещето? Какво ще правите по въпроса с структурните фондове? Що се отнася до подбора на а, случаите, това беше първият аспект на вашия въпрос, доколкото разбирам. Мисля, че това наистина е съществена дейност за Олаф. Това трябва да бъде една разследваща институция, която може добре да прецени кои са важните случаи. Структурните фондове са споделени с държавите членки, така че има двойна отговорност от страна на държавите членки и от страна на ОЛАФ. Ние в ОЛАФ ще насочим средствата там, където е необходимо, за да се свърши работа. Когато става въпрос за организирана престъпност, когато става въпрос за много сложни методи за измама, когато имаме а, случаи, в които се извършват а, а, много а, новаторски престъпления, тогава ние трябва да насочим своите усилия така, че да имаме много а, да осъществим много сериозен ам, ефект, за да спрем тази престъпност в бъдеще. Аз силно вярвам в а, факта, че от нашите разследвания ние можем да извлечем много полки. И ако действително се получим от а, а, свършеното, ние можем да осъществим напредък. В комисията има нова стратегия, в която а, се казва, че ние можем, трябва да започнем от края на нашите разследвания. Аз истински вярвам в това. В Олаф имаше наскоро случай, който ни позволи да направим много подробен слот анализ на различните случаи. И много добре може да се получим от този анализ за начините за подобряване на управление на фондовете. Госпожа Офана. Благодаря, господин председател. Исках да попитам господин Крета дали ще потвърди дали има 5 години опит в а, на високо управленско равнище. Става въпрос за професионална организация, в която сте а, работили, колко време а, сте извършили тази дейност, за коя организация става въпрос. И вторият ми въпрос е свързан с това дали участвали, дали сте участвали а, в случай свързан с италианската гварда де финанса. Не. Не знам точно за какво става въпрос, но дали знаете, на, на времето съм бил и съдия, и дори съдия-следовател, преди да съм прокурор, и аз съм имал контакти с Съюза на магистратите.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 необходимия поне 5 годишен опит на управленски пост от високите ешалони? И ако да, бихте ли развили? Освен това, членувал ли сте в някакви професионални организации или издружения? Споменахте Съюза на съдиите. Това професионална организация, т.е. синдикат ли е или, или е, е нещо друго? А става въпрос за едни е, е, обвинения, внесени от високопоставен служител на е, службата за финансово разследване на Италия. Така, сега въпросният съюз е сдружение. Да, сдружение. Вече от години членувам в професионалното сдружение на френските съдии или, или магистрати. За опит, да, имам, имам опит, мога да твърдя, че имам управленски опит и, по, и то повече от е, 5 годишен. Като главен прокурор на Френски съд, например, в продължение на 6,5 години управлявах бюджета и изпълнявах други редица административни работи, които не са свързани е, е, непременно с преките прокурорски задачи. И трябва да ви кажа, когато постъпих във въпросто съдилище във Франция, то, то понамирисваше на 19 век. Е, когато приключих работи там през 93-та година, съдът вече беше готов за 21 век. А сега за някакво оплакване. Да, да, наскоро постъпи жалба от Гвардия до финанса, от служител на е, службата за финансово разследване. Аз се позовах на защитата на член 21. Доколкото знам, е, е, процедурата обаче все още е в ход. Очакваме решението на помирителната комисия на комисията по решение на изпълняващия длъжността генерален директор на ОЛФ. Благодаря. Господин Стайс. Като активен член на бюджетната комисия ще предстоят евентуално разговори за при назначаването на нов персонал в ОЛАФ. Моето впечатление от последните години е, че има много вътрешни проблеми в структурите на ОЛАФ. Образуват се определени групички в рамките на ОЛАФ, кланове, които си подкопават работата едни на други. Как ще се справите с нещо такова? Това е въпрос, който ще задам и на другите кандидати. Може ли да потвърдите този анализ? Какво ще кажете по тези обвинения? Как ще подходите вие а, по този въпрос, така че тези вътрешни конфликти и това вътрешно напрежение а, да а, бъде разрешено като проблем? That, you know... Е, вярно е, в Олаф има проблеми. Вие споменахте групи или кланове. Аз не бих се изразил точно така. И някои хора имат различен подход към редица въпроси. Определено е така. До конфликт, за конфликт ли става въпрос? Да, понякога може да се стигне до конфликт, могат тези разногласия да се превърнат в конфликт, да, да, да има някаква съпротива, но в край на краищата нещата не се свеждат до, до конфликт. Просто някои хора гледат по друг начин на някои неща. Най-важното според мен е хората да са наясно с задачите, с мисията си. Понякога всъщност това не е факт. Хората не знаят точно какво се очаква от тях. Аз казах в е, встъпителните си думи е, да, да се предпазим от, е, от, от опасността, е, разследването, следствието да, да изпълнява поръчки. Ако бъда избран на поста генерален директор, как бих се справил с тези проблеми? Според мен нещата са доста прости. Първо, хората трябва да бъдат изслушвани така наречените конфликти се коренят именно в е, нежеланието на хората да, да общуват помежду си, да, да изяснят различията си. Така че това, това е първото. Е, е, да, да изслушаш различните позиции и да потърсиш примиряващо ги решение. И още нещо, което трябва да бъде ясно на този етап. Ако е на лице за пълно непримеримо несъгласие с едного или други, това може да се корени и в предстоящите промени. Аз, между другото, вече въведох някои промени в дирекцията, която оглавявам в Олаф. Породи се някаква неохота, породи се известна съпротива, но това не е конфликт всеки процес на усъвършенстване на промяна поражда несигурност, поражда опасения и естествено задължение на, на ръководството е да е, осведоми всички за посоката, в която се движи организацията, да, да се вслуша в е, е, хората, да оталожи техните опасения. Благодаря. От европейските консерватори и реформисти не виждам желаящи, не виждам господин Андреасен. Госпожа, извинете. Благодаря, господин председател. Господин Кретен, бихте ли е, ни казал е, дали е, сигналите, е, които постъпват от обществеността, водят до значителен относителен дял на разследванията, които водите и въобще провеждат ли се разследвания и ще се провеждат ли по анонимни сигнали? Сигналите е, са сред инструментите, е, с които боравим. Статистически относителният дял не е много голям. Е, в, в строгия смисъл, определен от закона на сигнал – но всеки ден е, Олаф се занимава с анонимни жалби и оплаквания и те са доста. Бих искал да се възползвам от зададени от вас въпрос, за да подчертая нещо. Винаги е трудно да бъде разкрита една злоупотреба, понеже констатацията е, е началният етап. Без него не можем да започнем разследване. Също време обаче бих се отнасял твърде предпазливо към анонимната информация, понеже твърде често се посяга на основно право. Как да се уверя, дали едно обвинение е достатъчно сериозно, ако не знам а, откъде е поступило то. Понякога има такива проблеми. Вероятно, вероятно знаете, но аз определено бих подчертавал необходимостта на този процес. Всяка постъпила в ОЛАФ информация първо се преценява за, за достоверност, за сериозност, без е, е, да имаме достатъчно основания за съмнение, не бихме могли да образуваме производството. Е, това мога да кажа, но, но наистина множество, голям брой анонимни оплаквания получаваме е, всеки ден, както и не анонимни, разбира се. Но наистина нямаме твърде много разследвания по сигнали. Благодаря, господин председател. Господин Стайерс е, вече до някъде зададе въпроса, който смятах да задам и аз а именно как бихте оценили вътрешната координация между различните звена на ОЛАФ и ако има слабости, как биха могли те да бъдат преодолени. Но понеже вече отговорихте, позволете ми е, да ви помоля да, да ни посочите предимствата е, според вас е, един експерт отвътре, като вас от организацията, да поеме поста и да извърши необходимите промени? Е, предимствата в сравнение с един външен кандидат. Винаги е трудно да говори човек за себе си. Що се отнася до вътрешната координация, наистина тя е от съществено значение и тя липсва. И аз смятам, че трябва да подобрим нещата в това отношение. Но преди конкретно да, да дам отговор на въпроса ви, на този аспект, поне от него, бих преминал към следващия, понеже нещата са свързани. Олф е много сложен организъм. Околната среда, в която функционира той, също е много сложна. Така че за външен човек е, ще е необходимо много време, за да се запознае с нещата. Тук не става въпрос за способности или, или талант. Става въпрос а, е, а, е, за необходимото време, за да се запознае един външен човек с нещата. А моето предимство е, че аз на следващия ден след избирането си на поста мога да започна да работя в необходимата посока. Знам кой кой е, е, кой какво може е, в Олаф. Е, познавам предисторията на Олаф. Тя е значима и за настоящето на организацията. Познавам добре и средата. Работил съм в 6 различни области. Така че от първия ден, мисля, мога да се захвана пряко с задълженията си. Но, вероятно, към това трябва да добавим още нещо. Вероятно се питате, ако от утре съм генерален директор, е, нещата е, биха се е, подобрили, понеже, виждате, аз от 2001 година съм в Олаф, какво съм правил до сега, защо Организацията те първа трябва да се подобрява. Е, първият а, отговор е, че аз до сега не съм бил генерален директор, а, така че не, не мога да, да, да а, имам влияние върху всичко. Но пък от друга страна, в собствената си област, а, по своите административни задължения, а, съм вършил много за подобряване на нещата за подобряване на разследванията, за, за подобряване на отношенията с институциите, за създаване на така наречената политика де минимис, която вече е сериозно застъпена в дейността на Олов. Onorevole Liberaski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Благодаря, господин председател. Господин Кретен, аз ви слушах много внимателно и останах с впечатлението, че вие направихте на много динамично експозе, но от друга страна бих казал, че вие от доста време сте е, в Олаф. Някои от предложенията е, бяха отхвърлени. Е, обаче, защо не сте се оплакали до сега от е, условията на работа, при които е, работите? Според мен също така и последния ви отговор беше доста изненадващ е, за мен. Как смятате, че финансовите средства могат да бъдат разходвани по-ефективно предвид действащите разпоредби? Olaf can contribute to the recovery of the money. Олаф може да допринесе за възстановяването на присвоените е, средства като е, стига до неопровержими констатации възоснова на неопровержими доказателства. Е, вие казахте, че представянето ми е било динамично. Е, дори винаги съм бил такъв, дори жена ми понякога се оплаква, че съм прекалено динамичен. Ем, Моите предложения са били отхвърлени, наистина. Да ви дам пример. В Олаф винаги съм настоявал да се създаде процесуален правилник, далеч по подробен от ръководството, което имаме. Поне два пъти съм внасял ясно формулирани писмени предложения. Не съм имал достатъчно последователи и мога да го приема. В крайна краща, в една демократична система е, трябва да се постараеш да привлечеш хора на своя страна. Ако нещата са ясни, с е, ясно очертани правила за действие, толкова по-добре бихме си вършили работа. Така че според мен днес нещата повече се свеждат до управление, до организация. Това е ключът за, за повишаване на ефективността и ефикасността. А и Колов разполага с експертния потенциал. Вероятно, този експертен потенциал не е бил оползотворяван достатъчно правилно до сега. Оронива Еренаусер. Благодаря. От няколко години работите за ОЛАФ и може би може да си спомните случая от 2004 година от Ханс Мартин Хиланг. Дали се стигна до съдебно решение от страна на Съда за човешките права? Дали е, е установено, че имало нарушение на правото за достъп до информация? По какъв начин беше а, е, определено и поведението на Ола в този случай. A couple of minutes ago I mentioned the, the, the necessity to преди малко споменах, че е необходимо човек добре да познава историята на Олаф, а, е, а, е, за да я направлява за в бъдеще. И аз казах, добре познавам историята на Олаф. И накратко, според мен, Олаф не е допуснала грешки. Вършили сме е, нещата не по най-правилния начин, но е, не сме допускали грешки в легалния смисъл на, на тази дума. В случая, по, по случая Тилат, е, проблемът се свеше от това, че постъпваше информация от много източници и отвътре, и отвън, ние процедираме по определен начин и след като достигнахме до, до изводи и, ги, и след като ги оформихме писменно, предадохме информацията на Белгийския съд. И вече оттам нататък, знаете, смята се, че поведението на белгийската съдебна система не е било правомерно. Вероятно по друг начин трябваше да постъпим. Е, е, знаете, човек е, е склонен да, да, да смята, че историята би променила хода си. Но какво да се прави? Историята е история. Нищо не може да се промени. Единственото, което можем да кажем е, че ще се постараем да не се повтаря. А и аз ще следя за това Олаф да не разпространява информация, най малкото да не изтича информация от Олаф по един неправомерен, незаконосъобразен начин. Благодарим на господин Кретен за изслушването. Ci siamo? Ci siamo? Ok. Allora cominciamo con la terza audizione. Salutiamo il signor Gio... Третото изслушване. Сърдечно добре дошъл на господин Йохан Денолф. Той веднага получава думата за да се представи за 5 минути. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря, че ме посрещате в Европейския парламент и ми давате възможност да споделя първоначалните си идеи за едно възможно бъдеще за Олаф. И ще се опра на основния предмет на Олаф, а именно защита финансовите интереси на Европейския съюз. След това съм ви донесъл някои факти, някои, някои фигури. Виждате на екрана препоръките на Сметната палата във връзка с разследванията и новата роля на надзорния комитет. Втори факт И второ, един обзор на европейския бюджет. 87,5% от бюджета, е един бегал поглед, са застрашени от злоупотреба. И третият фактор е самата дейност на Олаф, в която според мен не се отчита достатъчно рискът, на който е изложен европейския бюджет. Понеже 33% от всички разследвания са, се провеждат от европейски институции и органи. Връщайки се пак на числата от годишния доклад, далеч недостатъчно са случаите на разследване, които водят до финансов ефект. Недостатъчно случаи се водят по оперативна информация. Освен това, самите разследвания отнемат твърде дълго време. Ето защо бих искал сега на екрана да ви представя накратко очертанията на един бизнес план. Се опитам като общ принцип да успокоя атмосферата в Олаф, е, Олаф вече твърде дълго е без генерален директор. Е, искам само 100 дена, 100 дена, за да бъде одобрен плана ми и оттам нататък е, да го изпълняваме. И така, да се върне Олаф към основното си предназначение защита на финансовите интереси на Европейския съюз, следователно възстановяване, събиране на незаконно присвоените средства, в това число с участието на съответните агенции в държавите членки. Бих искал също така да насоча вниманието на Олаф към външните разследвания, поради което политиката de като основа на всичките ни дейности, би била нещо добро. При това, разбира се, знам, че Олаф има монопол върху вътрешните разследвания, и при прилагане на политиката минимис ще се стигне до нулева търпимост, до, до нулева толерантност. Но бихме могли и по друг начин, за, за по-така маловажните случаи да разчитаме на сътрудничеството с други институции. Важно е също така да се каже, че 44% от всички възстановени средства са в резултат от а, взаимодействието с държавите членки и е толкова по-добре. Е, от което следва да взаимодействаме с Евроюз, с Европола, защо да не създадем и служби за връзка за обмен на информация помежду ни. би трябвало за е, тази цел да преразгледаме вътрешната структура на ОЛАВ, да разгледаме организационната схема и подчертавам без допълнителни средства. Бюджетът на Олаф е напълно достатъчен за потребностите на агенцията, но би трябвало да предефинираме отговорностите на, на дирекциите. Примерно да се създаде звено за първоначална оценка на случаите, да е, има едно гише, един информационен източник за всички държави членки. Да бъдат определени също така служители за връзка с Евроюст и Европол. Що се от кадровото обезпечаване би трябвало да преразгледаме относителния дял на специалистите по разследване на оперативните служители и другите. 35, само 35% от служителите са следователи. Е, за, за едно разследващо звено това далеч не е достатъчно. А Що се отнася до правилника, до нормативната уредба на ОЛАФ, генералният директор би следвало да бъде готов да обсъжда промени в нея, но на първо място трябва да се отстоява независимостта на ОЛАФ. Такой съм аз. Аз съм белгийски полицей. А, а, ръководител 22 години се занимавам с това. Благодаря. А мога финиш. Thank you, sir. Uh, and therefore uh, I have 20 years of um, uh, senior management experience. Значи вече десетилетия управленски опит имам. А от друга страна, много добре познавам Олаф, макар и да съм външен за агенцията човек. И още нещо, най-интересните неща, които установих. Повечето от разследванията на корупция в Белгия се извършват от моята дирекция, но тук са показани някои, е, които сме водили съвместно с Олаф. И накрая тук ще видите на последния екран, че колкото по-бързо и, и, и, и колкото по-общо с всички държави членки се работи, толкова по- бързи и добри ще бъдат резултатите. Един, тук е показан един много а, сериозен случай на корупция. А, и а, само като си подадохме ръка, различните държави членки и правоохранителни органи успяхме да решим случая. Благодаря. Аз искам да кажа, че съм изненадана. Вие казахте неща, които се харесват много на комисията, а именно, че ще се върне акцента обратно към външните проверки. Важно е за нас обаче нещо се случва, защото това е свързано с доверието в тази институция. На второ място, вие ще работите да има по-голяма откритост. И това е обратно на това, което искаме, искаме ние в парламента. Ние искаме Олаф да стане част от комисията. Ето защо, с, ако одобрим вас по два аспекта, ще има противоречие. Може ли да попитам как да ви изберем изобщо? Okay. I think the first thing is that um, there has been a misunderstanding. Um, I... Момент. А, мисля, че става въпрос за недоразумение. Не съм казал, че Олаф трябва да се превръща в агенция. Казах, че генералният директор трябва да е готов да се обсъжда въпроса, поне знам, че се води дискусия. А и ако човек не е готов да води дискусията, не би могъл да бъде достатъчно открит, достатъчно, достатъчно прозрачен. Един генерален директор трябва да бъде отзивчив. Е, е, разбира се, е, включването на ОЛА в рамките на комисията има доста предимства, но има и недостатъци. Комисията е една огромна институция, то човек може да се възползва от това, от достъпа до, до а, контакти извън Европа, възможността за взаимодействие с генералните директори, с ИДОК, например. От друга страна, и разбира се добър достъп до информация като предимство. Ако службата не е част от комисията, най-важният проблем би бил, че е, Олаф няма да има вече спонтанен достъп до информация, както е сега. Така че аз не съм изразявал е, предрешен възглед, само казах, че съм готов е, да обсъждаме Аз ще се а, опитам да сбия да въпрос в рамките на една минута. Вие сте полицай и аз смятам, че и в а, рамките на полицейските служби има отдел, който да се занимава с разследвания. Е, колко отворен бихте бил вие, ако едно такова звено бъде отделено от ОЛАФ, звено за вътрешни разследвания? Е, вие сте външен човек, така да се каже, на тази институция. Бих искал да знам повече за вашите познания, е, свързани с европейските институции. Thank you very much indeed for the question, sir. Благодаря ви за въпросите. В отговор на първия ви въпрос, ние в Белгийската полиция имаме не едно вътрешно разследване, а две, което не е добре според мен. Е, и в моята дирекция също имаме вътрешно разследване. Не е добре да има три различни служби за вътрешно разследване, но е много добре да има една служба за вътрешни разследвания. Е, нека дам ясен отговор на зададения от вас въпрос. Ако това бъде отнето като правомощие от Олаф, това би било крайно неправилно. Какво по-ясно да, как по-ясно да го кажа. Инак прав сте, че нямам същия опит като вътрешните кандидати. Но в продължение на 10 години вече съм е, ръководен служител и работата, с която се занимавам от гледна точка на бюджетните средства, кадровото обезпечаване, организационната структура, всичко това е, твърде наподобява структурата на Олов. А и още е, в е, е, професионалната си дейност аз фактически съм единствения представител на Белгия е, по въпросите, за които отговарям. Е, контактувам непрекъснато с европейските институции, с комисията, с генералните директори е, има колеги, които се явяват в парламента, за да разговарят с комисии на парламента. Неколкократно съм канен да се включа в проекти. Аз съм е, един, един от бащите основатели на Международната агенция за възстановяване на неправомерно присвоени средства – Имам широка международна дейност. Освен това се славя като човек е, способен да е, намира компромис. И аз е, ръководих едно изследване, поръчано от комисията, по възстановяване на неправомерно присвоени средства. Така че не е същият опитът ми, но аз опит имам, а освен това, съм човек непредубеден. Мисля, че е, в случая това е предимство. След 11 години Олаф се нуждае от промяна отвън. Уважаеми господин председател, господин Денов. Много е добре, че включвате вашите идеи в една програма, обхващаща 100 дни. По този начин ще може да се проследи това, което е направено, да има отчетност. Искам да задам един въпрос. Ако станете новия генерален директор на ОЛАФ, ще се в състояние ли да изпълните тази програма на практика? И смятате ли, че а, правилата ще трябва да се променят? Ще ги промените ли, ако това е необходимо? Разпоредбите, а, правната нормативна база. От друга страна, компетенциите на генералния директор не могат да бъдат променяни. Смятате ли, че бюджетните средства на ОЛАФ ще са достатъчни? Смятате ли, че персонала на ОЛАФ е достатъчен? Смятате ли, че експертният опит на ОЛАФ е достатъчен? Ако преструктурирате ОЛАФ, то тогава ще трябва да проведете и големи промени в Човешките ресурси. Благодаря за въпросите. Първо, благодаря ви, че оценявате готовността ми е, да се отчитам за дейността си. Е, в сегашната е, си служба аз също подлежа на отчетност веднъж на 5 години, доколкото е, е и мандатът. При това знам, че програмата ми е амбициозна, но това не следва, че пряко трябва да променям или да настоявам за промени на начина на работа на Олаф, за да постигна плана си. Моят план е разделен на три периода непосредствен, средносрочен и дългосрочен и свое време, но някои неща ще трябва да се променят, без съмнение, но много неща можем да подобрим, без да променяме уредбата. Да ви дам някои примери. За промяна на различните характеристики на дирекциите и в това число длъжностните характеристики е, е, не е необходимо да се стига до промяна на законодателството. Това може да стане е, в рамките на надзорния съвет. И така стигаме до бюджет. Доколкото разбирам, Олаф не се нуждае от допълнителни бюджетни средства, нито от допълнителни кадри. Кадри има достатъчно. Въпросът е обаче длъжностните профили дали са правилни. Нали ви казвам, само 35% от служителите са оперативни служители, 65% са обслужващи дейности. Това е немислимо. Трябва да се обърне наопаки това. 65% да бъдат следователи оперативни работници, останалите по-малкото във всеки случай да се занимават с обслужващи административни дейности. Ето това трябва да се промени. Да се пре, преразпределят е, служителите. Е, след това, е, както казах, необходимо е това звено за първоначална преценка. Хора, които да се занимават единствено с първоначалното отсяване на, на преписките. И така би се оптимизирало изразходването на средствата от другите звена. Реорганизация на Олаф, да. Преструктуриране, да, определено. В момента Олаф не е структуриран е, към изпълнение на основната си задача, именно защита на финансовия интерес на Съюза. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин кандидат, е, в изложението си вие посочихте, че много важно да се осигури сътрудничество с държавите членки. Е, по-настоящем, е, в хода на реформата на ОЛАФ, е, ние непрекъснато посочваме колко е важно да се заздрави сътрудничеството между ОЛАФ и отговорните институции на държавите членки. Дори се мисли за възможността в регламента да се предвиди задължение отговорните органи на държавите членки, да кажем веднъж годишно или веднъж на полугодие, да информират Олаф за текущите разследвания или при поискване от страна на Олаф. Кой е най-добрият начин, според вас, да се гарантира резултатността на разследванията, водени от Ола в бъдеще и за преодоляване на рестриктивния ефект на някои от действащите административни правила. Благодаря. Мисля, че по-доброто взаимодействие с държавите членки е от съществено значение за бъдещето на Олаф. Много от а, е, разследванията, както казах, отнемат твърде много време. А, е, е, аз съм работил с Олаф. ние е, получаваме преписки от Олаф, докато стигнат до нас. Интересното в едно разследване е си отишло, така да се каже. Твърде много време е чакано. Така че аз бих застъпвал прехвърлянето на немалка част от работата на държавите членки. Вече имаме възможност за съвместни, смесени следствени екипи между Олаф и екипи на държавите членки и, и то с успех. Вече, вече имаме с какво да се похвалим. Така че, както казах, необходимо е преустройство, преразглеждане на организационната структура на ОЛАФ. Има твърде много тесни места в нея по-настоящем, което води до, до изоставане. И разбира се, за това е необходимо известна смелост. Преди 10 години, когато е, станах директор, е, е, направих това. Честно казано, сега бих бил неспособен. 10 е, години съм в службата си, не бих я пипал, че тя ми е рожба. Ето защо по отношение на Олаф, според мен, аз като външен човек съм по-подходящ. Господин Хаджимакакис. Благодаря, благодаря и на кандидата за неговия кораж. Е, за наша чест, че тук имаме като кандидат един а, такъв високо поставен а, представител на полицейските служби. 35% от персонала се занимава с разследвания. Това е много малък процент. Вие идвате от полицейските среди. Ние също забелязахме, че и службата, която управлявате вие, е една специална рожба за вас.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 solution. But as far as investigation work is, I think OLAF should be completely, fully independent. voorzitter. Meneer De Nolf, u hebt, u hebt heel wat ervaring. U hebt, Господин Денов, вие имате богат опит. В Белгия вие имате сериозна репутация. И предимство за вас е, както казахте и вие, че е, им, имате широки контакти с европейските институции, контактували сте и Солов. Много е интересно, че и вие, както предишните е, кандидати тук, заявихте, че е, ударението трябва да бъде поставено върху фактическото следствие, тези 35%, за които се говори. Но от това следва, че в рамките на ОЛАФ ще трябва да бъдат взети някои много трудни решения. Някои дейности, вероятно, ще трябва да бъдат съкратени, да бъдат реорганизирани. Бихте ли ни казали как конкретно смятате да постигне това преразпределение? Същото беше и в а, моята работа. Наистина имахме много случаи, много преписки и трябваше да направим някаква приоритизация. Има няколко подхода. А, миним... политиката на ОЛАФ е много добър подход. Не може а, просто да се поставят някакви прагове за това, което правим. А, и на основата на тази преценка можем да определим дали продължаваме работата по дадени случаи или не. Например, вътрешните разследвания, да речем, те са нещо, което сами а, извършваме. Ако пък има интерес от страна на държавите членки, можем да се обърнем и към тях, да видим дали те могат да продължат а, посоката на действие. И също така трябва да скъсим периода за прехвърляне на а, случаите към държавите членки, така че да се освободят ресурси за други случаи. Това е единия подход. Другият е, че а, могат да се включат повече ресурси в дадени разследвания и по принцип в разследванията и това е същността на работата на ОЛАФ. В момента, според мен, профил е пренатоварен като случай. Трябва наистина да подходим към този натоварен профил с тази политика да минимис и не можем да прилагаме всичките стандарти за всички области на действие в ОЛАФ. Например, различно ще бъде това, което правим в структурните фондове, от това, което правим в митниците. Но същите правила трябва да се прилагат за едни и същи сектори. И ако процедираме по този начин, според мен ще намалим натовареността и броя на случаите. Друго нещо, което е изключително важно според мен е стратегическия план, оперативния план за самите случаи. Стъпка по стъпка да се а, действа. Също така повече надзор от а, а, оглавяващите звената. Също така много трябва да се включат а, съдебните страни на самите е, разследвания, за да не се предприема грешна посока. Важно е накрая да се има предвид, че колкото може по-скоро трябва да се прехвърлят към държавите членки. Колкото по-рано стане това, толкова по-скоро може да се формира а, съвместен екип и а, да не, се избегне случая на създаване на препуска, която не е по същността на на идеята и това са някои от механизмите, които наистина ще ни помогнат да намалим а, количеството на делата. Не виждам а, някой от а, а, групата, която трябваше да се изкаже. Давам думата следващия оратор. Понякога има такива ситуации, че изтича информация в медиите и се нарушава а, задължението а, за запазване на поверителна информация. От друга страна стои въпроса с, прозрачността. Смятате ли, че това са едни остри а, проблеми, с които трябва да се справите като генерален ди, директор? Как ще се справите с премълчаването една страна и с прозрачността от друга? Ще подходите а, към всеки отделен а, случай с, с специален подход или ще имате общ такъв? Благодаря. Действително това е проблем. И смятам, че трябва да има обща политика на цялата институция. В моя директорат принципът е, че поверителността е изключително важна, но прозрачността е необходима, и при нея е важното да се прилага а, времевия принцип. Не трябва да се комуникира с медиите, когато няма готовност. Прозрачността е нещо, което предоставяме на края на разследването. Важно е да има надзор в ОЛАФ и да се работи така, че да се предоставя необходимата, необходимото ниво на поверителност и прозрачност. Важни са и правата на информаторите. От самото начало, във всяко разследване, трябва да поддържаме необходимите прагове, така че да е гарантирано през цялото време опазването на тези права. Има механизми, които могат да използваме в това отношение. Надзорния комитет трябва да се определи ясно ролята му. Всъщност той е отговорен за човешките права и спазването им. И тук в този парламент беше направено много полезно нещо, когато хората могат да се оплакват по процедурни въпроси. Ако съчетаем тези два механизма, можем да гарантираме правилността на разследванията, както от една страна поверителността, така и от друга страна прозрачността. Трябва да бъдем, необходимо е да бъдем прозрачни, но в правилния момент, на точния етап, когато вече се прехвърлят разследванията на държавите членки и държавите членки вземат решение по окончателния резултат. Това е според мен общата политика, която трябва да се прилага. Госпожа Греслер. Благодаря. 36 месеца или 3 години е срокът, в който могат държавите членки да съобщават някакви нередности на ОЛАФ. По някога и неготовността на а, съответните съдилища да предоставят информация затруднява работата на ОЛАФ. Би ме интересувало а, при провеждане на реформа може ли да се разчита на вашата подкрепа? Първо ще отговоря по въпроса ви за белгийската а, съдебна система. Аз съм доста близък с прокуратурата и знам какви са проблемите. Проблемът е, че седалището на европейските институции е в Белгия и така над 30% от случаите от Белгия всъщност се озовават, случаите с европейските институции, извинете, се озовават в Белгийската прокуратура и това е истински проблем, тъй като има ограничени човешки ресурси. Аз винаги ги определям като приоритетни и смятам, че това води до добър резултат. Това беше първата част от вашия въпрос. Втората част беше за предложението на парламента. Бих казал, че това са много добри предложения поради няколко причини. Първо, вие смятам, че говорите за а, изменението и адаптирането на, а, на регламента от 99-та. Вие обръщате внимание на важни въпроси, също а, и по отношение на информаторите, също се правят предложения за, продиту... за здравяване на процедурните гаранции, да има ключови правила за разследванията, да се определи точно ролята на а, надзорния комитет. Това е необходимо след 11 години съществуване и смятам, че това ще а, пренесе Олаф най-накрая в 21 век. Аз изключително а, силно подкрепям тези предложения. Според мен те са похвални. Ключови а, предложения има, които са с изключително голяма стойност. Господин Иван. Благодаря. Получихме отговори на всички въпроси, които аз исках да задам. Все пак ми остава един. Споменахте програмата Плуто. Тя е доста обхватна. Въпросът ми е, кой е първият сектор, който ще се възползва от това разширение? Не можах да разбера а, съвсем добре а, първата част от вашия въпрос. Ама имаше проблем с превода. Става въпрос за програмата Плутон. Да, програмата Плутон. Познавам я. Много добра програма а, за превенция. А, понеже чрез дълбочинен анализ на данните всъщност се обезпечават е, оперативните действия. Е, преди да се, да се пристъпи фактически към, към разследване. Ако говорим за сътрудничество, преди, преди да, да пристъпя към онази част на въпроса, която бе за отраслите, за секторите, Нека, нека кажа няколко думи за обмена на информация с държавите членки. Държавите членки имат свои области на, на, обсоб, на повишен интерес. Селско стопанство, митници, но ако вземем вътрешните разследвания на ОЛАФ или а, областите, в които държавите членки а, ползват средства от структурните фондове, държавите членки не са особено склонни да е, съдействат с информация, защото ако дадат информация, фактически бих се прострелили в кръв, кръка. Ето в това отношение Плутон, този, този проект, е, би могъл да свърши работа чрез ето такова обективно, задълбочено анализиране на личната информация. Госпожа Андреас, благодаря, господин председател. Господин Денов в експозето си вие подчертахте, че имате умение на политик, на, на преговарящ. Колегата Хаджимакакис ви зададе въпрос във връзка с тези ваши твърдения и аз съм, за, съм загрижена, понеже смятам, че защита на финансовите интереси не би трябвало да има каквото и да било общо с политиката. Е, Доколко смятате, че генералният директор на Олаф е, по, по определение би трябвало да бъде умел е, политик? И на второ място е, сигналите до каква степен гарантират успеха на Олаф според вас? Много съм доволен, че задавате този въпрос, понеже съм до някъде изненадан относно твърденията за политическите ми умения. Аз се славя като добър ръководител, е, човек, който е, е способен да, да, е, да разработва политика в смисъл една подредена процедура, една организация на работа, но що се отнася до, до властовата политика, става въпрос за недоразумение. Аз дори не членувам в която и да била политическа партия. А инак, като ръководител, смятам, аз умея да, да, да преговарям е, и разбира се, мога да отида при политиците и да преговарям с тях, за да се е, здобия с това, което ми е необходимо. Тук има разлик. Аз ще дойда при вас, ще преговарям, ще обсъждам, няма да, да се затворя е, в кулата си като генерален директор. Аз ще бъда отзивчив и ще бъда готов да разговарям с вас, но това не означава, че ще политиканствам. А що се отнася до сигналите, разбира се, че са важни и регламента за служителите на Европейския съюз съдържа два члена за сигналите. Едно липсва обаче и, и, и толкова по-зле. Два члена добре, но какво ще защити автора на сигнала след това? Казва се, да, той ще ползва с защита, но каква точно защита? Това е важно също. Така, председателят, нека благодарим на господин Тенов за това, че отзва нашата покана и да го изпратим с поздрав. Allora ascoltiamo adesso il quarto candidato per, di questo pomeriggio. Е, сега е ред на четвъртия кандидат за днес след обед, госпожа Кристина Гелербранд, е, която приветстваме и на която давам думата за 5 минути. Здравейте! Уважаеми господин председател, уважаеми членове, колеги, дами и господа, благодаря за тази възможност да се представя и да ви разкажа за моите гледища по отношение на ОЛАФ. Казвам се Кристина Гелебранд Хакберг и съм а, служител, държавен служител от а, държавата член Швеция с амбицията да оглавя Европейски, Европейската служба за борба с измамите. Нека започна с някои факти. Аз не съм а, прокурор, нито съдия, нямам професионален опит от работа в Брюксел. Не съм работила и в ОЛАФ всъщност. Все пак обаче съм един добре квалифициран а, аутсайдер – с магистърска степен в областта на правото, с практически опит в управленската сфера, с доказан кораж да устоя и да остана неотклонна, когато вятърът се превръща в буря. Имам и успешна кариера в противопоставянето и борбата срещу е измамите в организация, която е четири пъти по-голяма от ОЛАФ и с двойно по-голям бюджет. Работя заедно с колегите от държавите членки, като се възползваме от споразумените за обмен на информация, които съществуват в момента. Ще слушам внимателно, ще създравя диалога, ще работя близко сътрудничество с всички заинтересовани страни, но ще действам независимо, защото аз съм независим индивид и смятам, че независимостта е изключително важна във всички разследвания на ОЛАФ. Основните ми приоритети са – да създам възможност за подобрения в, качествено, в качествен план и в ефективността на всички разследвания и операции на ОЛАФ. Ето защо аз ще въведа качеството, ефективността и ефикасността в работата ни като едновременно с това защитаваме правата на всички лица, които са включени в разследванията. Ще използвам най-добри практики и работни методи за анализ на риска, който е основан на добра оперативна информация и стратегия за контрол. Ние ще защитаваме нашите права, ще се противопоставяме и борим с измамите в интерес на Европейския съюз. Ще се боря за отвореност, прозрачност и диалог на всички заинтересовани страни, всички партньорски организации, за да постигнем едни по-добри резултати. Както и света около нас, така и ОЛАФ трябва непрекъснато да се променя, за да отговори на променящата се среда и растящите очаквания за справяне с измамите и корупцията ще постигна това с моя опит в областта на управление на промяната и ще подобрим професионалните умения и мотивацията на всички работещи в ОЛАФ. Нека сега ви представя една история на успех. Става въпрос за Хавала. Това е един бърз и удобен начин за изпращане и получаване на средства. Използва се също така и за а, трансфер на средства извън а, самата система Хавала и ще ви разкажа как си съдействахме с някои власти, за да открием, че тази система беше използвана за а, престъпна дейност. Използвах оперативна и тактическа оперативна информация от най-различни източници, като например доклади от банки или също така информация за големи трансфери на средства. Така ние видяхме как се извършват трансфери от различни чуждестранни страни, чуждестранни държави в Швеция и така регистрирахме факта, че тази компания, извършваща въпросните трансфери, не плаща данъци и 120 милиона евро в 25 различни банкови сметки в 5 големи страни, извинявайте, в 4 от големите банки в 3 страни бяха заловени, бяха изпратени в затвора за 4 години признатите за виновни за тази дейност. Ако аз стана а, директор на ОЛАФ, моята амбиция е да направя ОЛАФ водеща организация за разследване на измами. Искам също така да ви припомня, когато избирате генерален директор на ОЛАФ, а, че не винаги най-добрият играч, като например Марадона, е най-подходящият треньор за отбора. Благодаря за вашето внимание. Госпожа Греслер. Благодаря. Вие сте една силна жена. Това не подлежи на обсъждане. Но може да се спори дали а, футболния треньор трябва да е необходимо най-добрия, достатъчно когато той познава правилата на играта. Без спор, вие сте един финансов експерт, в една държава членка, в която сте концентрирали изключително вашият професионален опит и вашата дейност. За нас е важно да ни информирате какви са необходимите промени, които предвиждате, ако станете генерален директор, защото а, тази институция е без управител, без управител от, а, през последните 10 месеца. Каква е отговорността, която бихте поели вие? Okay. Uh, I that I don't... Мисля, че може и да нямам най-обичайния за кандидат за такава длъжност профил, но аз а, а, съм юрист, макар и да не съм работил в съдебната система. А, според мен, а, възоснова на информацията, която успях да намеря за Олаф, годишните доклади, а и доста критични коментари, Смятам, Олаф се нуждае от ръководител, от менеджер, който е способен да извърши промените вътре в организацията. Така че тук става въпрос по-скоро за управленски, а не толкова за а, правнически умения. Разбира се, промените не могат да противоречат на уредбата, на, на нормативната уредба на Олаф, но аз добре съм я проучила и честно казано тя не е особено сложна, поне такава каквато е днес. Вероятно, с основание можем да твърдим, че до сега Олаф е в е, дрямка, в известен застой и е крайно време отново да се залови за работа. и за това ще бъдат необходими промени и както обикновенно се прави в големите организации, трябва да се започне с управленското равнище. Понеже е, организация от мащабите на Олаф, мисля с общ е, щат от около 500 души, се нуждаят от екип, който да проведе промените, да ги, да ги е, извърши на практика. Това е напълно възможно би трябвало да бъде съставен план за първите три, за първите пет години и да се пристъпи към неговото изпълнение. Господин Гайер има думата. Госпожа Гелабранд, както забелязваме, задачите ви в Олаф ще са много различни от тези, с които сте се справила до сега измами с евро, европейски средства и така нататък редица дейности, които биха били в ущърп на дейността на Европейския съюз. Смятате ли, че в бъдеще е необходимо да се въведат промени в тази насока? Мисля, че промените са необходими навсякъде. Днес Олаф харчи 10% от своите ресурси и за вътрешни разследвания. Може би това трябва да бъде завишено. Не зная всъщност, трябва да навлезна в тази информация, за да разбера каква е правилната преценка. Аз съм се занимавала с данъчна администрация някои си мислят, че става въпрос просто за ДДС. Но не става въпрос само за това. Последните 10 години работя с близко сътрудничество с полицията с, на национално ниво в Швеция, но разбира се и на трансгранично ниво. И смятам, че опитът ми ме е научил как да се справям с въпросите на различните нива и в различните области на обществото. Смятам, че това трябва да се случи и в ОЛАФ. Трябва да се разбере кои са заинтересованите страни и да се работи с тях. Разбира се, тук в Брюксел най-важното подобрение трябва да се осъществи на ниво сътрудничество с държавите членки. Господин Фион. Благодаря. Ще говоря на шведски. Доста говорихме вече по тези въпроси, но един важен елемент е а, качествата, които са необходими за а, този пост. Важно е човек да е подготвен като цяло, но има необходимост от конкретни умения и опит. Опит в, а, на управленско ниво. Нещо, което виждаме във вашето CV. Но има и други важни неща, например знание за Европейския съюз и как взаимодействието се осъществява на ниво Европейски съюз. Друг елемент е за правото, съдебната система. Какъв е вашият опит в тези области? Взаимодействие на европейско ниво и също така и разследваща дейност или а, следователска работа, която сте извършвали. Вие ми задавахте въпрос в три области. И тъй като вече говорих най-вече за управленския си опит, ще се спра на другите две области. Както казах и в началото, не съм работила в Брюксел, не съм работила в европейските институции. Аз съм била от другата страна до сега. Но съм работила на национално ниво, оглавявала съм компетентния орган, националния компетентен орган, така че доста от моите а, хора в моя екип са работили по разследвания или а, близко до разследвания, инсирани от Олав. Това е част от опита, с който мога да се похваля. Що се отнася до правния опит, основната ми област е, а, разбира се, данъчното облагане. Но като управленски кадър в областта, в която работя, съм имала възможност да се гмурна в различните правни области и, както виждате от моята автобиография, доста съм променяла своя пост през няколко години, всеки 2-3 години, което означава, че имам възможност да опозная една нова област, както и в правно отношение. И доста бързо се справим. Господин Балчидис. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо кандидат, поздравявам ви за смелостта да представите кандидатурата си за такъв пост. Както видях, много интересен е вашият пример. Ще ви дам друг пример в футбола. Треньорът Мориньо, който доказа, че може един добър футболен играч да бъде, да бъде и добър треньор. Що се отнася до другите принципи, за които говорихте, знаете, че Олаф поддържа много тясни връзки с държавите членки. В кои области смятате вие трябва да се подобрят тези връзки, това взаимодействие, защото те ще определят и качеството на работата на ОАФ. Мисля, че вие много конкретно посочихте един въпрос от изключителна важност за бъдещето на ОЛАФ. Едно от нещата, по които трябва да работи ОЛАФ в бъдеще, според мен, е във всеки случай, всяко разследване, в което има взаимодействие с държава членка, трябва това взаимодействие да се осъществява на много по-ранен етап, отколкото сега. Както виждаме от резултатите на ОЛАФ до момента, доста време протича от инициирането на самото разследване до момента на прехвърляне на доклада на разследването към държавата членка. Ако става въпрос за двугодишен период, наистина разбирам прокурора в а, държавата членка, който не иска да разследва наново, тъй като всичко се основава на вече устаряла информация. Ето защо смятам, че успехът в бъдеще зависи от взаимодействието с държавите членки на много по-ранен етап. Господин Чаци Маркакис. Не, извинете, господин Шмидт. Благодаря, господин председател. Добре дошли в нашата комисия. Както знаем, има доста измами и в футбола. Бих добавил и още един критерий от споменатите. В Европа имаме нужда и от силни и компетентни жени и повече на брой силни и компетентни жени. И бих а, искал да ви попитам как бихте определили независимостта във връзка с Олаф и ролята на Олаф в Европейския съюз. Благодаря. В настоящия момент независимостта стои по този начин. Олаф е част от комисията, организация, която извършва административни разследвания като услуга. Като служба която е определена в една такава нормативна рамка. И директорът на ОЛАФ е независимо лице и провежданите от ОЛАФ разследвания са независими. За да се гарантира тази независимост, съществува надзорния комитет. Дали това е достатъчно за бъдеще, не мога да отговоря но това е нормативната уредба, която, с която се запознах, за да кандидатствам за, тази, за този пост. Това е ситуацията към този момент. Дали парламентът може да ни инициира промяна в това отношение. Ако това стане, Олаф ще трябва да отговори. Но не смятам, че това е нещо, което директорът на Олаф трябва да предприема. Все пак обаче, ако възникне такова предложение, трябва да го разгледаме внимателно. Господин Стас. Много колеги поеха ваша, вашия паралел с футбола, което прави нещата много трудни за мен, тъй като аз съм от Белгия и ние сме не в много добра ситуация по отношение на футбола в момента. Няма и аз да говоря за футбола. Ще задам такъв един въпрос. Шест кандидата имаме за директор на ОЛАФ. Трима, които са що е, вътрешни, двама, които са работили там, трети, който е, се разглежда като основополагащ а, имаме и трима кандидати, които са външни. Вие сте един от тях. Подготвила сте се много добре, както казахте във вашето изложение. А, сте чували за някои критики и недостатъци в ОЛАФ. Споменахте, че мислите за това, което сте прочели. Как като а, менеджер, като управляващ, вие бихте се справили с тези проблеми? Какви биха били първите стъпки, ако вие станете директор на ОЛАФ? Първите 100 дни е нещо като медения месец а, в началото на един пост тогава се запознава човек с организацията, с служителите, с ръководителите, но също така и започва да изгражда взаимоотношенията с заинтересованите страни. Аз съм си подготвила домашното, чела съм годишните доклади, чела съм и критик. Всъщност в последните 10 години по един или друг повод. Ще започна с критиките и ще си отворя ушите в организацията, за да чуя дали работещите в организацията споделят идеите, които да речем идват от парламента или другите държа... заинтересовани страни, като надзорния комитет имат. Защото когато се опитваме да осъществим една промяна, ние трябва да разберем дали действително се разбираме не можем просто да заповядаме да се извърши промяна. Промяната трябва да проистече от истинско разбиране за необходимостта. Първите дни са свързани с много слушане, а след това действие. Благодаря, господин Сондергард. Аз ще взема малко. Благодаря. Вие сте показали много добри качества в областта на данъчната политика. Има много разследвания, които са свързани с международно сътрудничество. Може ли а, да конкретизирате за как, кои случаи точно говорите? Втория ми въпрос се основава на, а, вашите, на вашата писмена декларация. Вие пишете, че Олаф е известен с това, че работи прозрачно на английски. Вие сте написали, че аз искам Олаф да стане е, известен със своята прозрачност. Това се отнася до миналото или до бъдещето? Това критика ли е, която е отправена към Олаф и какво предвиждате за бъдеще? Two questions, I believe. Мисля, че два въпроса зададохте. Първо за делата и разследванията. 20 години е, работя в областта на данъчното облагане и всеки случай, който стига до мен, опитът ми показва, че макар да се започват е, разследванията от данъчните, има и други свързани е, елементи. Наясно сте с 20-те и 30-те години на миналия век, когато беше повдигнато обвинение към малка Капоне в Съединените щати. Той е, разбира се, е бил а, в подозрение, заподозрян в редица по-сериозни сериозни престъпления, но това, за което е повдигнато обвинение и е осъден, всъщност е в областта на данъците. Във всички случаи, в които има насилие, има а, не винаги, когато има насилие, има и а, наркотици свързани с него, но нещата са взаимообвързани и в а, повечето случаи ние сме успявали, според моя опит в а, нашите разследвания, да а, заловим престъпниците през а, а, данъчни измами и такъв род разследвания. Важна е прозрачността, за да се получи заслуженото уважение към една организация. Ако а, организация като ОВ си върши добре работата, могат и да не я харесват много хората, но трябва наистина много отворени да сме за това, което правим, как го извършваме ако една организация извършва своите разследвания по начина, по който го прави ОВ, според мен тя може да получи заслуженото уважение, но необходима е и прозрачност. Госпожа Маковей. Благодаря. Много години управленски опит имате и в борба с измамите. Аз също уважавам решението ви да се кандидирате за този пост. Първия ми въпрос. Корупцията като такава не е в мандата на ОВ, но знаем, че измамите и корупцията са доста взаимосвързани. Имате ли планове в тази посока да направите тази връзка, да я приложите в действията на Олаф? Изобщо какво е вашето мнение за тази връзка между корупцията и измамите? Втори въпрос. Има проблеми в настоящата работа на ОЛАФ. Запознати сме с тях. Обсъждаме ги. Един от тях е продължителността на разследванията. Какво ще направите, за да го намалите? Вярвате ли, че приоритизирането на случаите представлява решение и ако е така, по какъв критерий? Благодаря. Първият въпрос беше свързан с корупцията. И тъй като тя не е конкретизирана част от мандата на ОЛАФ, според мен поне в началото ОЛАФ трябва преди всичко да се занимава с измамите. Но също така смятам, че една отговорност на Олаф е да предлага изменения дори и в правната уредба. Разбира се, трябва да разгледам и опита на Ола в последните години, какво а, се. Какви са изводите, които могат да се направят на тази основа? Дали е необходима такава връзка по-ясно да се установи? Вторият ви въпрос, дали вярвам в приоритизирането? Да, в известни условия вярвам, но смятам, че има толкова много други случаи, които трябва да бъдат разследвани. В последния годишен доклад, представен от Олаф, мисля, че средната продължителност на едно разследване е повече от две години. Според мен това е неприемлива продължителност. Напълно неприемлива. И Олаф всъщност се а, разследва много важни случаи, но трябва това да стане по-бързо. Знам, че става въпрос за редица дейности в паралел, но все пак трябва да се разгледат по един а, градивен начин различните разследвания, да се установи кое е необходимо да се промени, за да не отнемат разследванията толкова дълъг период от време. Дали а, действащите по различните разследвания имат необходимите качества и умения, как работят. Знам, че има ръководство за извършване на работата, но осъществява ли се, прилага ли се правилно. Смятам, че трябва да има план с няколко различни действия, които да се предприемат и да се намали продължителността, но съм напълно убедена, че това е възможно. Госпожа Яна Сендер. Благодаря, господин председател. Госпожо Гелебран, добре дошла тук сред нас. Вие сте един отличен ръководител. Ние имаме нужда от а, такива хора. Но Олаф е един инструмент, който има а, качествени и количествени измерения, които представляват а, пред, е, истинско предизвикателство. А, а колко души съставлява вашия персонал в момента, който вие управлявате? Тук екипа би бил много хетерогенен от най-различни нации. и управлението на един такъв персонал би представлявало трудност за един управител. Вие пишете, че с удоволствие бихте се справили с измамите. Олаф е един много силен инструмент, който може да не се вреди на имиджа, на отделни а, дружества. Каква е вашата а, позиция по отношение на такива случаи? Как ще постъпите вие? Доста въпроси чухме. Надявам се да успея да отговоря на всички. На първо място за качеството и а, броя на работещите, раз, работещите в моя екип – в 12 различни опита, 2000 служители управлявам, които са разпределени в различни секции, по 20 души. Обикновено екипите са между двама и 4 души. Така че във всекидневието си моят екип, а именно управленски екип, ние сме 8 души. Но когато а, извършваме допълнителните действия и разглеждаме резултатите на организацията, ние се срещаме всички заедно всички от управленския екип, които сме 100 души. Срещам се с тях два пъти месечно. А, а с а, моят най-близък екип, 20 души, се срещаме всяка седмица. И така ръководя аз през а, управленския екип. Що се отнася до въпроса ви за разнообразието, различните култури в а, един екип, в настоящата ми организация между 15 и 20% от а, състава е с различен происход, не шведски. Много внимателно работим с този въпрос, когато не имаме нови в нашия екип в последните 10 години. Предимството е, че днес, когато извършваме одит в дадена компания, не получаваме оплаквания за хора, които не разбират езика, не разбират културата, защото често ние можем да извършваме а, одити и да предоставяме информация на езика, а, роден за собственика на компанията. Това не е лесно. Разбира се, не е лесно да се управлява а, организация с а, различни култури. Изисква се търпимост. Установила съм една програма на основата на едно изследване в Нидерландия, професор Хофстеде, който се възползва, който дава идеи за това как да се използват различните култури и езици в една организация. Това е нещо, което трябва да се направи през годините. Не става въпрос за а, краткосрочно действие. Имаше въпроси за крайните срокове. В настоящата ми организация също така се занимаваме с много сложни а, случаи, както и Олаф тези сложни случаи а, е, са случаи, по които работим заедно с полици... полицията и с а, е, другите а, е, организации. 80% от случаите трябва да бъдат разрешени в рамките на 10 месеца. Ако не се случва това, те трябва да докладват лично към мен и да обяснят защо. Това също не е лесно. Работим по този начин в продължение на 5 години. Всяка година осъществяваме напредък но наистина трябва да се набляга на този момент а, непрекъснато, защото иначе няма как да се осъществи напредък. След това мисля, че зададохте въпрос, а, свързан с а, етическия кодекс. В организацията, в която в момента работя, имаме или по-скоро преди 10 години решихме какъв етически кодекс бихме споделили, за да работим във всекидневието си. Това е нещо, което няма как да наложим на хората. Това е нещо, което трябва да бъде споделено вътре в организацията. Не е лесна задача и е изключително удовлетворяващо, когато това се осъществява, но наистина 5-6 години бяха необходими преди да мога да кажа с увереност, че всички работещи в моята организация споделят етическия ни кодекс. Разбира се, много е трудно и още веднъж ще кажа, че това е възможно. Не Аз нямах предвид а, вътрешния етичен кодекс. Става въпрос за моралните принципи, които ще следва Ола в отношение си към обектите на разследване. О, да, извинявайте, не съм разбрала правилно въпроса ви. Когато се води разследване, било то административно или наказателно, участието на полицията и прокуратурата, трябва да се е, направи необходимо, защото хората бъдат третирани правилно. Подследствените имат права и разбира се, разследването не може да ги нарушава. И това, разбира се, е много важно. госпожа Андреас. Госпожо Гелербрант, много се каза днес за връзката за баланса между следствения и правосъдния аспект на ролята на Олаф. Нищо не се каза обаче за разкриването, за установяването на, на злоупотребите и измамите. Смятате ли, че това е съществен елемент от ролята на Олаф, че никое следствие не би могло да започне без тази част, която го прешества. И, и смятате ли, че до сега в практиката на Олаф този етап се пренебрегва? И ако да, как е, бихте го укрепили? Да, разбира се, една злоупотреба, една измама първо трябва да бъде установена, трябва да бъде констатирана. В противен случай какво ще разследва? Напълно сте прави и благодаря, че ми задавате въпрос. Мисля, че около 50% от разследванията, водени от Олаф днес, започват с информация постъпила в Олаф. Мисля, че Олаф обаче трябва да поизпреварва събитията – Олаф трябва да прилага анализ на риска, да търси областите, в които има висока вероятност от злоупотреба. Човек трябва да знае къде да търси, иначе няма да намери. И а, Олаф тол, толкова по-добре, че разполага вече с а, а, полидисциплинарни екипи, и представители и на различни култури че има хора юристи, има хора економисти и, и за установяването на случаите на злоупотреба или измама, това е толкова по-добре. Също така обаче трябва да бъдат приложени всички съвременни инструменти, с които разполагаме. Благодаря. Да благодарим на госпожа Герербранд. Мисля, че така Изслушванията за днес приключват.